борим с насилието и да гарантираме равенство между половете. Сега минаваме е, по силата на 150, член 150 от правилника едноминутни изказвания. Господин Жаба Сес. ...де 8 februarie 2010, România a acceptat invitația făcută de către președintele Statelor Unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de Да, трябва да приема поканата и Искам да изразя, че ми е приятно да има възможност да се изкажа за участието на Румъния в Афганистан и в Ирак. Календарът, графикът всъщност, който договорихме с американската страна, предвижда 2015 година като начало на така наречения анти противоракетен щит, в, е, е, където ще участва и Румъния. Искам да подчертая, че тази нова система не предвижда Русия като евентуална заплаха, а цели друг, да ни предпази от други заплахи. И това бе ясно уточнено при създаването на самата концепция. Естествено, ще има двустранни преговори, за да се стигне до конкретни предложения, които ще се ратифицират от Румънския парламент. Благодаря. Господин Георгиус Папас. Ότι η εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών ενός κράτους μέλους... Бих искал да посоча, че економическото положение на държавите членки е, е различно, но аз мисля, че трябва да подкрепим общата валута и да я защитим срещу спекулации. Е, ние сме свидетели на спекулации е, по отношение на еврото. В Гърция наистина изживяваме сериозна економическа криза, има сериозен дисбаланс и в други държави членки. Това изплува сега на повърхността, из, изтласка на повърхността необходимостта да имаме една по-ясна и прозрачна политика на економическо администриране. Идеите, които бяха лансирани в началото тази година, да се създаде един общ фонд Господин е, Оли Рен сега работи е, по този въпрос. Е, очакваме цялостен план от страна на комисията за създаването на такъв фонд. Благодаря, господин председател. Хосе Тургай Сангуло. Благодаря, господин председател. Един испански съдя потвърди много нещо, което всички знаехме, че президента Уго Чавес си сътрудничи с терористи от ЕТА и Лафарк. Какво значи това? Че той е техен съучастник, че е техен ятак. И им помага, освен това, на тези терористи, като ги назначава на важни постове в венецуелското правителство. С други думи, той е помощник, помагач. Аз като баск, като испанец и като европеец, искам да разоблича този кървав диктатор, наречен Уго Чавес, и да апелирам за предприемането на европейски мерки срещу него, за да не може повече да подкрепя терористите. Използвам да припомня на испанското председателство на на Евросъюза Искам да им припомня, че Уго Чавес, е, когато стиска ръката и прегръща, мисли едно, а след това като обърне гръб прави друго. Ако му помагаме ние от тук, то тогава ще индиректно значи, че ще подпомагаме и терористите. Благодаря ви. Е, пани Василика Ворика Данчила. Госпожа Данчила има думата. Много благодаря, господин председател. Да, Европейския фонд за солидарност работи много добре, действа много добре, това е ясно. Но през първите години видяхме, че има ограничения, че има луфтове в неговото действие все пак. Той не е достатъчно бърз, не, фин не се финансира достатъчно бързо и поне достатъчно открит и прозрачен начин за това къде отиват средствата. Искам да ви припомня, че в Румъния получихме европейска подкрепа за проекти, целящи да спасят жертви от наводнения, но тези средства се забавиха. Вече нямаше нужда от тях, когато стигнаха. Така че искам да подчертая, че би било добре да се изплащат предварително тези европейски пари, за да може след това всяка държава да ги управлява както намери за добре, когато се получи или произведе това природно действие. Благодаря ни е Антонио Масип Идалго. Аз Да, благодаря. От, отдавна вече Фидел Кастро и другите му саратници принизиха принципите и идеалите на неговата революция. В момента диктатурата на братя Кастро е жестока диктатура, която е лишена от всякаква милост към собствения си народ и към е, по политическите затворници. Спомням си диктатор, диктатора Франко и той така се държеше и слагаше знак на равенство между криминални престъпници и политически затворници. И знаем всички как умря Франко. Умря в леглото си, но го дочакахме. Е, същото ще се случи и с Фидел Кастро. Но ние като европейци трябва да се солидаризираме защото ние сме за свободата и за защитата на човешки права. Благодаря. Пани Таня Таня Фалон. Пан Пат Зекоп Галагер. Господин Пат Галахър. Е, пан Джани Ватимо. Господин Джани Ватимо. Президенте. Е, Благодаря, господин председател. Известно е, че комисията и Испанското председателство ускоряват процеса на работата по преговорите с някои страни от Централна и, и Южна Америка, за да се постигне споразумение за асоцииране преди е, срещата на върха Европейски съюз Латинска Америка през май. Искам да ви обърна е, е, внимание като заместник-председател на Генералната асамблея на Евролат, че може да се пренебрегнат някои важни въпроси, свързани с правата на човека и с това, че те не се зачитат в някои е, от тези региони. Ето, например, в Колумбия все още има убийства на синдикалисти и то ежедневно. Ежеде, ежедневно, извинете, в Хондурас. Е, от друга страна, властва едно правителство, което взе властта с е, военен преврат, преврат миналата година. В Гватемала има подобни проблеми, свързани с правата на човека. И а, е, се опасявам, че може да се пренебрегнат разни важни въпроси от тези споразумения и трябва съветът е, и председателството да действат по-внимателно. Госпожа Лолис, е, тъй като днес е Международният ден на жената, искам да обърна внимание на един важен въпрос, свързан с здравето на жените. Въпрос, който все още е въпросът пепеляшка. Все още говорим за една а, сериозна, тежка и все пак незабелязвана болест. Е, ендометриозата. Болест, която застрашава и много често застречаваш за жените и тяхната плодовитост. Е, и много често тази дума не се споменава ендометри... ендометриозата, така както и женският мензис е табу. А това е болест, която засяга една от всеки 10 жени. Тази седмица е седмица за информираност по отношение на ендометриозата в цяла Европа. Крайно време е да вземем тези жени и а, е, тези, техните семейства и а, е, цялото това страдание на сериозно. Мисля, че е крайно време да се направи нещо и тук в Европейския парламент. Госпожа Балио. Господин председател, скъпи колеги, да, говорихте за една буря, бурята Синтия, която помете Западна Европа и причини смъртта на 600 души и на големи материални щети. Аз днес съм тъжна, но и гневна. Защо съм гневна? Защото всичко това можеше да се избегне или поне да се ограничат нейните въздействия. И днес продължаваме да сме свидетели на това как европейското законодателство или националното законодателство не се спазва на много брегови ивици, които принадлежат към Натура 2000. Ние по този начин се осъждаме на провал в бъдеще. Защо приемаме директиви, които след това не се прилагат. Говорим за биоразнообразие, но не го спазваме. Не спазваме тази директива за опазване на дивите видове и на околната среда. Благодаря. Господин Иво Стрейчек. Дами и господа, миналата седмица чешките медии докладваха за германски полицай, който проверява е, шофьорите, е, шешки шофьори от германската страна на границата. Е, мал, много, по, много по старателно биват проверявани, отколкото останалите. Аз мисля, че тук, е, това не, е, тук не става дума за рутинни проверки на документи, е, свидетелства за, за шофьорски книжки и документи, а просто а, дискриминация а, срещу а, чешки граждани, които са пълноценни граждани на Европейския съюз, които трябва да бъдат третирани с съответното а, ние респект. Бих искал, дами и господа, да отнесете тази информация до съответните власти, за да бъде преразгледана разгледана и установена истината. Затова сега господин Кириакис, а, е, Кириакос. Няма да го произнеса името му. Благодаря, господин председател. Европейски ден за борба с затластяването е, е ден, в който трябва всички да насочим вниманието си към подкрепата е, на за борбата срещу затластяването. И е, за това аз, е, 27 е, май е добре да се обяви за Европейски ден за борба с затлъщяването, за да може видимостта на този проблем да стане по-висока и да се чуят гласовете на тези хора. Всяка държава членка трябва да се изправи срещу това предизвикателство и да предостави помощ на тази е, група от населението. Съгласно статистиката на Световната здравна организация, е, затластяването по целия свят, не само в Европейския съюз, достига е, епидемиологични стойности. Ако не се вземат мерки, скоро ще има 150 милиона затластели души в Европа, 20% от населението. Трябва да се чува по-силно гласът на тези хора. Госпожа Илда Фигерейдо. Благодаря, господин председател. Днес честваме 100 годишнината на Деня на жената. Това е символ на революционна борба на борба за защита на правата на жените против каквато и да било дискриминация. Така че обръщам се към всички жени, не особено към тези, които продължават да са жертва на насилие и дискриминация. Важно е да подчертаем, че Борбата продължава да бъде актуална. Борба в ежедневния живот и на законодателното поле. Наистина, капитализмът има конкретни последици в е, ежедневието на жените, тъй като на тях най-тежко се отразява бедността, мизерията и нестабилната трудова заетост. 85 милиона души живеят на подпрага на бедността и много от тях са жени. Нека жените да продължават да мечтаят. И ние ще мечтаем заедно с тях и ще се борим за по-добър живот при равни условия. Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател. Искам да привлека вниманието ви към нещо, а именно референдум в Уелс. Може да не повярвате, но ще имаме такъв референдум ще гласуваме за допълнителни правомощия на, на Националното събрание, на събранието на Уелс всички политически сили в е, Уелс, лейбаристите, е, либерал-демократите, консерваторите е, са за такъв референдум. Те искат повече права за повече местни права но а, в момента а, хората в Уелс се третират като глупаци и в крайна сметка с, а, може да се, оживе, да се окажем с 80 а, а, депутата. Трябват ни училища, трябват ни а, болници а, а, и въпреки това а, политиците в Кардив искат а, да прокарат тази безумна идея за референдум и аз а, искам наистина на този референдум Уелшмани да гласуват не. Благодаря, господин Николаш. Мирослав Миколашик. Благодаря, господин председател. Искам да изразя своите съболезнования на близките на жертвите в Мадейра. Трябва да се вземат мерки, за да се предостави помощ на хората засегнати от това природно бедствие и от щетите върху инфраструктурата. Надявам се, че властите в Португалия ще могат да уточнят скоро размера на щетите и да кандидатстват за помощ от европейския бюджет. Европейските институции трябва да осигурят подкрепа на гражданите, които са засегнати от тези бедствия. Искам да изразя и съчувствието си към жертвите на наводненията в Африка. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, тук в Европейския парламент скоро приехме резолюция за Украина, в която Поставихме под въпрос това, че бивши президент на Украина е дал висока държавна награда на Стефан Бандера, ръководителя на борбата за независимостта на тази страна. И а, а, тази точка в нашата резолюция предизвика големи а, критики. Искам да подчертая, че резолюцията няма за цел да постави под въпрос независимата независимостта на Украина. Напротив, резолюцията изрази радост е, и желание за една силна, независима Украина. Но се каза, че тази награда е дадена без да се вземат предвид трагичните обстоятелства на военните действия, свързани с независимостта на Украина. Според мен това, което липсваше е именно изразяването на съжаление за това, че е имало независими жертв, не, невинни жертви на тази борба. само с такава оговорка може да се дава подобна награда. Господин Согор има думата a szlovákiai államtörvény kapcsán számos brálat fogalmazódott meg az utóbbi időben. Е, е, искам да обърна вниманието ви на правната, към правната служба на Европейската комисия. Е, прилагането на, на различни споразумения не могат да бъдат е, е съобразени с е, основните права и с други документи на Европейски съвет, е, както и словашкия закон за е, защита на малцинствата. Е, липсва е, целесообразно, елемента целесообразност и, и, и е пропорционалност, е, защото този закон изисква да бъде, да има съответното място, което трябва да е не по-маловажно от това на вътрешния пазар този закон а, е, а, е, противоречи на различни директиви, а също така и за а, е, свобода движение на услуги. А, това води до дискриминация и всъщност този закон а, на. А, защитава по-скоро правата на държавата, а не на отделната личност. И бих искал наистина комисията да, съответ, да вземе съответните мерки, за да ограничи действието на този закон. Благодаря. А сега. Да, благодаря. Участието на жените в трудовата, на трудовата борса показва последните данни, че има развитие. През 60 те години това бяха 30%, а сега сме на 40% при това в условията на глобална криза. Тоест тези 40% са равни на 50%. И в Румъния тенденцията е същата. Има браншове, където традиционно работят повече мъже, но все пак има, има промени но продължава да има дискриминация в заплащането. Така че този пакет, който в момента подготвя комисията, трябва да включим конкретни цели, които да преборят различието в заплащането. Ето така ще има по-силно застъпено участие на жените. Ето така ще постигнем успех в Европа 2020. Благодаря. Госпожа Евелин Регне. Президент. Благодаря, господин председател. Е, наистина, е, последните събития в Турция сочат отново, че е, са недостатъчни заоюваните права на профсъюзите. От два месеца се занимаваме с приватизацията на държавните предприятия за преработка на тютюн. По време на тези стачки е, Ердоган е, заповяда на полицията да разчистят е, улиците от протестантите. Използваха е, газ е, и е, водни струи, за да ги прогонят. Бих искал да ви помоля да, да е, настояваме профсъюзите да бъдат третирани като равноправен социален партньор и да бъдат гарантирани правата на профсъюзите. Е, в това трябва да бъдат зачетени правата на Европейския съюз е, за е, водене на преговори е, между трите е, фактора. Лъджи магистрис. Много благодаря, господин председател. В Италия имаме много проблеми, екологични проблеми в долината на река По. И това веднага се отразява на общественото здравеопазване, защото отпадъците, отпадните води не са подложени на съответното пречистване и контрол в областта кампания става дума. Освен всичко останало, възникват и проблеми с азбеста. Както виждате, в кампания има много екологични проблеми и как може Европейският съюз да принуди италианското правителство да прилага тези директиви. Знаем, че миналата седмица бе публикувано съдебно решение, с което се налагат санкции на Италия заради това, че не почиства достатъчно добре отпадните води. Благодаря. Благодаря, госпожа Никол Кил Нилс. La conférence de Londres sur la... Да, благодаря. Лондонската конференция върху, по въпросите на Афганистан разкри големи проблеми, особено сред жените. 70 държави се ангажираха с, с подпомагане на Афганистан и за постигане на помирение, на национално помирение. Но като че ли жените изобщо не са включени в това помирение. Никой не мисли за жените и за това как ще им се отрази връщането на шерията. Нека да предложим да изчезнем да, да се заличи 22 точка от Конституцията, където се говори за този закон на шерията. Така че обръщам се към Европейския съюз с молба и с изискване да се заклейми този женоцидски режим. Благодаря. Next speaker, Mr. Бусутил. Дъщия оратор, господин Бусутел. Благодаря. дипломатичния сблъсък между е, Либия и Швейцария има важни последствия за много граждани в Европейския съюз, които желаят да посетят Либия, а нямат такава възможност, а ни им се разрешава. И по-специално работещи в Либия а пък, е, пък и европейски инвеститори, които не могат да пратят е, съответно е, свои служители там. Междувременно вече работещите в Ливия се опитват да останат максимално дълго там, за да помогнат на тези, които не могат да влезат в Либия. Очевидно има граници на това положение. Този инцидент е прецедент, прецедент в Европейския съюз това е, е инцидент между две е, страни, които не са членки на Европейския съюз, но бих искал Европейския съюз да помисли за някакви мерки, с които да се разреши това положение, възможно най-рано. Благодаря госпожа Орки за една минута. Благодаря, господин председател. Испанското правителство изиска обяснение от венецуелското правителство, тъй като се твърди, че венецианското правителство предполагаемо си сътрудничи с ЕТА. Господин Итургайс, нека да се осведоми по-добре, по-добре, защото миналата събота испанското и венецианското правителство направиха съвместна декларация именно по този повод и потвърдиха, че съществува воля за сътрудничество от страна на венецианското правителство към испанското в неговата борба срещу тероризма. И това трябва да бъде повод за радост и трябва да поздравим венецуелското правителство за ясно изразената воля да си сътрудничи с нас в борбата против тероризма и против ета. Така че нека да не да публикуваме тук политически пасквили и да оставим дипломатическите отношения да си вървят по каналния ред, правосъдието да процедира по каналния ред, а ние да се борим по принцип против тероризма, а не помежду си. Благодаря. Благодаря, господин Шмидт има думата за една година. Благодаря, господин председател. В събота Швейца, извинете, Исландия каза не на споразумението ISAFE е, два седмица след като Европейската комисия препоръча започване на преговори с Исландия за присъединяване към Европейския съюз. Потребителите които е, инвестираха в iSafe и е, го направиха по възможно най-разумен начин. Важно е исканията, които се поставят пред Исландия да са професионални и разумни. Исландия трябва да се чувства добре дошла в Европейския съюз. Исландците никога няма да се съгласят на членство в Европейския съюз, ако финансовите министри в Хага и в Лондон са готови да вкарат е, е, държавата в още по-дълбока криза. Трябва да правим солидарност. Това беше една фраза на исландски, господин председател. Thank you. Благодаря. Господин Ядот, една минута. Sir, my information is that you have already... По процедурен въпрос искате да говорите? Не. Само за момент, Карлос Итургайс. Да, господин председател, искам само да кажа, че госпожа Мунис ми спомена името, така че имам право на реплика. Господин председател, това е по правилника. Not, not now, okay. Личните изказвания в края, моля, не сега. Благодаря, господин Ядо. Има думата. Да, благодаря. Почвам, ако може да ми сложите на нула. Да, на 27-28 февруари миналата година западните брегове на Франция бяха пометени от Синтия, от бурята Синтия. Освен за жертвите, нека да си помислим и за това колко много хора веднага им помогнаха. И в крайна сметка Европейският съюз не действа чак толкова зле, когато от Правя помощи от Фонда Солидарност. Но нека да си поставим друг въпрос. Как от сега нататъка от 5 до 6 хиляди французи ще трябва да живеят в блатисти, заляти с морска вода региони. Веднага има строителни предприемачи, които ще извадят дивиденти от тази работа. Всичко, което е свързано обаче с съвместното финансиране на строителство, нека да бъде свързано с опазването на екологичната структура на тази брегова линия. Нека да сме солидарни, нека да сме солидарни с най-пострадалите, в този случай с селските стопани. Благодаря. Мистер Фокс is next speaker. Благодаря, господин Фокс. Благодаря, господин председател. Пак Паквас Еби произвежда фортифицирано вино в моя избрателен район от 1990 е, година. Сега това вино обаче е, е, попада под атаки на лейбърски политици. Е, те е, те смятат, че е, алкохола е, е повод или е причина за антисоциално поведение, вместо тяхната грешна политика. И е, ако се забрани алкохола, ще забрани кофеина, тогава какво ще направим? Ако младите смесват редпол Bull с водка, какво ще правим с ирландското кафе? Ако натиска да бъде прян, един продукт няма да, няма да е, предотврати безотговорното пиене и не би трябвало да наказваме мнозинството разумни потребители на този продукт. Е, хората, е, които едва ли може да се мисли, че тези, ако бъде забранен, хулиганите, които го пият, ще преминат на чай. Господин Табарес, една минута. Um много благодаря. Преди една година или всъщност преди две години всички бяхме много доволни от въвеждането на еврото. Сега обаче какво се случва? Всички се оплакват от чуждестранните спекуланти, когато пропадна една от е, най-слабите ни економики, гръцките. Вместо да се оплакваме от чужестранните спекуланти, нека да се оплакваме от самите себе си, защото насила ни принудиха да приемем еврото и е, економическия и паричен съюз. Казва, че най-много страдат периферните региони, но няма такова понятие периферни региони. Тук всички сме едно. Когато страда един, страда и друг. Еднакви са правилата за Обединена Германия или за Източна Европа. А Днес е Гърция, утре може да бъде която и да е друга държава, ако се сринат централноевропейските банки. Благодаря. Благодаря, господин Егния. E господин председател, Политиката за хармонизиране на законодателството на Европейския съюз е, създава много жертви. И това се отнася и до инструментите за оценка на метеорологичната среда за пилотите в Великобритания. Инструменти, които дават възможност да се оценяват е, опасностите от капризното време в Великобритания. Тази система е уникална там и е много добра е, за е, безопасността, но в момента е забранена с обикновена пилотска книжка. И така много пилоти не могат да летят спокойно, освен ако не може да се гарантира безоблачно време за цялото пътуване. Да се гарантира такова нещо в Великобритания е нещо невъзможно. От... И така, този тип инструменти и това, че са забранени, е на практика поставя сериозни опасности за безопасността в Великобритания. Също така това е, е, е ето е, още един пример за лошото влияние на европейското законодателство в Англия. Госпожа Ангелика Вертман. Благодаря, господин председател. Една от целите за развитие на хилядолетията е борба с глобалната бедност. Това в е, е, годината за борба с бедността е, е, се съдържа декларацията на Европейския съюз. 70% е, или 97 е, милиона е, от хората на земята живеят под е, границата на бедността. Е, 79 милиона или 60%. Е, наистина е, стратегиите за Европейската година 2010 за борба с, борба, с бедността и социалното е, маргинализиране би трябвало наистина да бъде начин за, и да се слее заедно с борбата с финансовата и економическа криза. Благодаря, господин председател. Аз искам да се изкажа по въпроса за прилагането на закона за опазване на бреговата ивица и по-конкретно остров Форментера в Испания. Тя е част от Балиарския архипелаг и е дълга 19 км. Периметърът е 69 км. Малка е значи. Форментера. На времето се прилагаше добре този закон, но след това Урбанизмът настъпи поголовно. Туристическото строителство, което е основният поминък на острова, туристическото строителство съществува там от 30-40 години, но за това бе нужно да се иземат много частни терени. Има ресторанти, има хотели, които са международно познати, които бих могла да цитирам тук и които са навсякъде в брошурите, които се използват в международния туризъм. Те бяха законни на времето, но вече нещата не са така. Ето за това искам, изисквам отново Испанското правителство да прегледа този закон за влизане в регулация на този или онзи терен, за да не може ретроактивното или прелагането с задна дата на днешно законодателство да нанася щети на вече съществуващо статукво. Не може да се строи на самия бряг. Това руши екологичното равновесие. Благодаря. Господин Дерасо, благодаря. Е, отговора, който получихме неодавна, от, е, който президента Бузек получи от господин Натаняхо, даде възможност делегация на парламента да отиде в Газа миналия септември. Миналия септември. Е, той наистина може да възрази срещу нашите срещи в, с палестинците в Газа и в Иерусалим, но няма право и, да, ги, да им попречи, нито да се намесва в демократичните права на този парламент наистина е, е, е, въж, комисарката за външни дела наистина прояви интерес да пости газа и аз приветствам съгласието по постигнато по разговорите там, но мисля, че има опасност за напредъка и е, смятам, че госпожа Аштън трябва наистина да действа е, с всички сили да, да помогне да бъдат е, да намалено това напрежение. Господин Телът има думата като председател на парламента, както председателя на парламента ни напомни на 11, е, на 11, на 11 март, е, Естония ще отбележи 20 години от два основни е, правни акта за декларацията за независимост и Литва, разбира се. На, първо, Естония прие декларация за установяване на суверенитет в Естония, наистина, Конгреса на Естония представи тази альтернатива на, на съветските институции. Е, избрани от 90% от новите граждани на Естония, това беше абсолютно мнозинство е, в което е, бяха представени 30 политически партии и движения, в опит е, да се възстанови е, реалната независимост и националната държава Естония. Този опит се превърна наистина този ден е повод за проява на солидарност в Европа. Благодаря госпожа Крето. Благодаря много, господин председател. За много неща се говори в, в тези едноминути из, едноминутни изказвания и мисля, че е добре това, че поне на този международен ден на жените се дава дума и на жени. Дискриминацията на ромите има последни издания с много трагичен характер. В Дания имам предвид, в Дания преста говори за румънците като за кръци, които само с това се занимават. След престой в Италия една ромска жена се самоуби и остави писмо, в което пояснява причините за самоубийството си, а именно дискриминация в училище. В, в, в влаковете, например, се е, слагат обяви, които призовават пътниците да предават на полицията всички румънски граждани, които крадат и веднага да ги предават на полицията. Аз мисля, че не бива така да се лепят етикети на цели нации. Това е груба грешка. И ние естествено се оплакахме за, от подобно отношение в държави членки, които са демократични държави и при все това не прилагат и не спазват човешките човешките права. Нека да ни издигаме пак желязна завеса. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Една минута. Е, е, Благодаря много, господин председател. Искам да кажа нещо кратко за Атлантическата стратегия. Важно е Е, тук се говори за е, стратегия за Балтийско море, стратегия за Дунав, но не се говори за стратегия за Атлантическия океан. Стратегията за 2020 година съвсем ясно показва, че никой не може да направи нищо сам. И Атлантическия бряг на Ирландия, Великобритания, Франция, Португалия и Испания може да е, напредне много, особено по отношение на морските изследвания, пристанищата, биологичното разнообразие, мерките в отношение на риболова и затова призоваваме Испанското председателство да направи нещо по този въпрос. Ако го направи, ще, на... ще се направи нещо отлично по време на своето председателство. Благодаря, госпожа Патронавич. Obrigada, Sr. Presidente. Nos últimos três meses, em Portugal, ocorreram-se... Neves да, през последните месеци в Португалия имаше много злополуки, морски злополуки, при които загинаха 13 моряка, 8 безследно изчезнали. Разбира се, изчезнаха, потънаха и лодките. Каминя, Матошиньош. Това са селца, които днес в траур. И затова искам да говоря днес по този въпрос. Тази толкова тежка зима, която преживяваме тази година, представете си какво име на моряците, които трябва да излизат на корабни рейсове при тези толкова тежки условия. Корабите са стари и оборудването е уморялно устаряло, затова няма достатъчна охрана, достатъчна сигурност на труда и така загиват човешки животи. Смятам, че европейската интегрирана политика по риболов трябва да държи сметка и за хигиената и сигурността на труда, безопасността на труда на полагащите труд на борда на кораб, както и на тяхното обучение. Благодаря. Има още 30 имена в моя списък на желащи да се изкажат. Опасявам се, че няма как да дам думата на всички. Само двама още ще получат думата. Господи... Господин Месарош е първият. Благодаря, господин председател. Искам да говоря за необходимостта да подхождаме към Косово по унифициран начин. С приемането на Лисабонския договор държавите членки поеха много нови ангажименти. Един от тях е новата процедура за унифициране на позициите по отношение на е, съседните страни. Косово е призната за независима държава от много страни, включително 22 от е, държавите членки на Европейския съюз. Сега е много добър момент да насърчим е, онези, които все още се колебаят Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания да сложат на страна своите опасения по този а, повод и да се присъединят към мнозинството страни, които дават признание на независимостта на Косово. Това ще даде важен сигнал за увеличаващото се единодушие и обединеност в Европа. Европа. Благодаря, господин Бронс е последният оратор. Благодаря, господин председател. Глобалният капитализъм е, тласка хората да се движат по света, някои законно, други незаконно. Движи услугите също е, в опит да се подкопаят цените. Е, последните жертви на което са наистина закриване на фабрики и изхвърляне на улицата на хора. Това води до загуба на пари, закриване на работни места и, и глобалният капитализъм е, обхваща Европейския съюз е, в задушаваща прегръдка. Политиците обикновено е, се, се изправят пред този феномен с, е, с протекционистични е, мерки, но економиките съществуват и би трябвало да съществуват за да служат на хората. Ние е, не сме тук за да служим на економическите сили. Няма начин Европа да се състезава с третия свят, ако не е част от него, а тя се превръща в част от третия свят вече. Благодаря. Сега лично е, изявление от господин Витюргай според е, е, точка 151 от правилника. Да, благодаря господин председател. Съжалявам, че тук поздравяваме Чавес за сътрудничеството му с терористите, както тук направи една колега. А пък ние, когато от моята група говорим за сътрудничество между Чавес и един испански съдя, то за нас е ясно, че съдята трябва да бъде подкрепян, а не Чавес. Ако, ако Сапатеро се отнасяше по друг начин с хора като Чавес, друго яче тяха да стоят нещата в Испания и в испанската економика по-конкретно. Благодаря.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 Пет пъти повече колеги са поискали думата, отколкото е, получиха думата. Е, за... Нека да е ясна процедурата и първоначално ние съобщете, е, за да за да може да знаем какво ни чака. Очевидно от самото начало, че при толкова заявили изказвания не могат да получат думата, така че аз се придържам към процедурата, е, но вие трябва да отчетете това, че е, сме получили над 60 заявки. 30 е, минути са ни отделени за тази процедура. Аз дадах думата на около 35 от вас. Ще си запомня вашето име, ще си го запиша и ви обещавам, че следващия път ще бъдете след първите, които ще получат думата. Но наистина така работим по принцип. Бих искал да дам възможност на всички, но за съжаление времето не стига. Господин Тегле. Е, да, е, аз е, от половин година не съм имал възможност да се изкажа в едноминутките. минутките от половин година е, заявявам желание да говоря и не ми дават думата. Господин, аз лично ви дадах е, дума, съм ви давал думата. Не смятам, че е коректно да твърдите, че никога не са ви давали думата. Искам да припомня на членовете, на депутатите следното доста преди началото на заседанието предавайте имената си, защото ние изготвяме списък и трябва да ви уверя, че следващия път наистина ще бъдете след първите, които ще получат думата. И така, благодаря ви много. Сега можем да преминем към следващата точка от дневния ни ред.